gut, gut, gut. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Добър ден, уважаеми колеги. Нека да започнем заседанието на нашата комисия. Времето ни е ограничено, така че е добре да започнем на време. Трябва да приемем дневния ред. Има едно малко предложение за промяна. Знаете, че в 9.30 ще дойде комисар Левандовски, някъде около 9.30. Тогава ще обсъдим документа за преразглеждането на бюджета и всички аспекти, свързани с тази дейност. предлагам да попроменим малко точките в дневния ред. Можем да разгледаме точка 5 вместо точка 3. Това ще даде възможност на Салвадор да представи своя документ за размисъл, да направи само представяне. И след това, при дебата с комисаря, можем да обсъдим всички елементи заедно. С други думи, точка 3 и точка 4 ще се разгледат заедно. По отношение на помирителния комитет вчера, чух, че някои колеги искат да се разгледат някои елементи от пакета за преразглеждането на бюджета. Тези колеги още не са тук, може да дойдат тази сутрин и ще имаме дебат с комисаря. Приемате ли тази промяна? Нямате възражения, доколкото виждам. Значи, това решение се приема. Съобщение на председателя. Няма много съобщения. Това заседание се предава по интернет. Това е първото ми съобщение. Второто. В рамките на групата на координаторите разработихме работна програма за следващата година. След като преминем през първия етап, хоризонталните въпроси, ще разгледаме секторните въпроси и дебатите свързани с тях. Селско стопанство, сближаване, солидарност и после другите политики. Стратегията на Европейския съюз за 2020 година. Тя трябва и се предполага, че ще се подкрепя от всички тези политики, така че трябва да обсъдим и стратегията. Трябва да видим какво точно ще включим тук. Трансевропейските мрежи, научна дейност в областта на енергетиката, иновации. Трябва да обсъдим и външната политика. Не може по отношение на бюджета да пренебрегнем и въпросите за гражданството Не смятам, че 3 часа и половина ще говорим само за администрация, но някъде трябва да се обсъдят и тези въпроси. Освен това, по отношение на изслушването и изслушванията като цяло, надявам се, че имате пред себе си структура. Все още нямаме дати, макар че с нощи актуализирахме нещата. Тази сутрин тази информация вече може да се окаже остаряла, така че за момента имаме само структурата на изслушванията. Секретарията обсъди различните предложения на групите. Те бяха разнообразни. Много хора попитаха дали могат да са част от изслушването, от изслушванията. Някои казаха да, други казаха не. Това ще се обсъди в следващата седмица. И накрая, последното ми съобщение, в рамките на заседанието на координаторите се споразумяхме относно заглавието не искахме да има семантичен дебат. Не си заслужава да говорим по отделните думи. Не искаме групите да се занимават с подобна дейност. Сигурна съм, че всички сме правили нещо подобно. Стигнахме до споразумение, според което докладчика е дал своето предложение и всички групи трябва сега да дадат своите собствени предложения. Докладчика ще ги разгледа и ще изготви друго предложение. И то ще бъде обсъдено на следващото заседание на координаторите и така ще стигнем, според мен, до заглавие. На мен ми се иска да има едно кратко ударно заглавие, симпатично. Аз се мисля, че докладчика не трябва да прави заглавие, което да е дълго и да включва елементи от предложенията на всички групи. Това е по съобщенията на председателя и на последно място казахме, че искаме да се трудничим с националните парламенти по този въпрос. Не смятам, че едно пълноправно заседание с националните парламенти ще е достатъчно. Знаете, че много често няма време за откровени дебати. Всички групи от националните парламенти, ако искат да дойдат в Брюксел или в Страсбург, няма проблем. Ще ги приемем. Имахме посещение от голяма група от Полския сенат. Надълго и на широко обсъждахме техните очаквания, ние казахме какви са нашите очаквания относно тяхната роля в рамките на Полша. Аз ще напиша едно писмо до хората, които отговарят за европейските въпроси в националните парламенти. И ако не могат делегациите да идват в Европейския парламент, те могат да дават своето писмено мнение по някои въпроси. И естествено, вие ще знаете как ще работим. Джеймс. Нямам английски в Това е много важен аспект за нас в бюджетната комисия, но също така и за парламента като цяло. От гледна точка на 10 годишната перспектива това противоречи на това, към което сме се стремили. Много е трудно да се говори за въпроси по същество, без да знаем а, какви са сроковете. Аз съм готов да напиша един документ за размисъл. По-нататък за изслушването. Ние говорим за 2020 в някакъв вакуум. Много е хубаво да чуем какво мисли външния свят. Нека да видим какво мислят страни като Индия и Китай. Да видим, защото нещата много ще се променят с оглед на това, което ще се случи в тези страни през 2020 година. Благодаря. Получихме вече много коментари и секретарията се опитва да постигне някакво равновесие за да можем да намерим и хора, които са готови да мислят извън стандарта. Но те трябва и да имат желание. А що се отнася до сроковете, около две, преди две седмици решихме, че ще има програми до 2010 -та. и началото на декември, на 6 декември ще обсъждаме колко ще траят. Е, Салвадор ще дойде тогава и... Wir haben alle das Reflexionspapier. Ще решим. А, точка 5 става сега точка 3. Имате всички доклада за размисъл пред себе си. И когато се приберете в офисите си, ще го намерите и в електронната почта. Така че нека да чуем сега Салватор с един кратък увод. Благодаря, госпожо председател. Малко коментари относно заглавието. Целта на докладчика е да остане заглавието възможно най-кратко. Но в края на кращата трябва да намерим и съгласието на другите политически групи. Така че единственото обещание, което мога да ви дам е да не направим заглавие повече от три реда. Но колко думи ще има в заглавието, вече не мога да гарантирам. Та. Доклада, който ще ви представя днес, е доста технически. Има отношение към развитието на бюджета. Вчера госпожа Ламасури коментира, че ако съберем сумите от бюджетите, които не са били освоени от страните членки в последните години, ще се получи една сума огромна 50 милиарда. Това е повече от една трета от годишния бюджет. Което означава, че изпълнението на бюджета е много важен проблем. Защото все още не успяваме да постигнем едно добро ниво на освояване на годишния бюджет. А това си има сериозни последици. Член 3.17 от е, договора постановява, че комисията изпълнява бюджета в е, съгласие с е, страните членки по принципите на разумно или добро финансово управление. А сумите, които не се освояват, се връщат. Така че от финансова гледна точка и от политическа гледна точка означава, че целите, които сме си поставили, не се изпълняват. Целите, за които гласуваме тук в парламента. Това е един от ключовите моменти. И по тази причина и Комисията за бюджет и Комисията за бюджетен контрол в парламента да работят с комисията и съвета по този въпрос, който трябва да решим. И преди да продължа, искам да благодаря на секретарята, който ми помогна за изготвянето на доклада. В Раздела за опростяване все още чакаме данни от комисията и едно съобщение, което още не е дошло. Очаквахме да се появи през ноември, но секретарията ми казва, че това съобщение няма да се появи до началото на декември. Когато получиме идеите на комисията за упростяването, ще ги включа в съответния раздел в моя документ. Така че после в доклада ще има едно по-пространно тълкуване на упростяването. Що се отнася до здравото финансово управление и контрола? На страница 2 и 3 в документа ще видите отразени принципите за изпълнението на бюджета, ефективност, ефикасност и економии. Това са формулираните принципи от Сметната палата. Надявам се, че виждате къде в текста се намира. Те Три възможности има, записани в финансовия регламент. Централизирано управление, споделено управление и съвместно управление. Централизираното управление е това, което извършва главна комисията. като имат отношение към това и Европейската инвестиционна банка. Тези институции на Европейския съюз управляват съответния бюджет и Сметната палата осъществява контрол. Но това не е най-важното във връзка с нашата работа. Ние по-скоро се интересуваме от споделение ли съвместното управление, защото 80% от, общ, от разходите на общностни средства се е, управляват от страните членки в тази система на споделено управляване на средствата. Като това съвсем не е просто. Страните членки получават е, правото да управляват е, бюджета, съответните раздели и комисията е, наблюдава съвсем близо процес. Като страните членки поемат отговорността да управляват средствата от общността, и е, дават гаранции, че се използват интегриран метод за управление и контрол. Тоест, е, да е сигурно, че в един момент декларацията за е достоверност ще е положителна. Тази положителна декларация за достоверност е нещо, на което Сметната палата настоява от много време, но е, не е винаги възможно да се получи тя. Е, свързано е с проблемите на от крайните бенефициенти. И съвместното управление е свързано главно с кохезионните фондове. Сближаването е тази политика, в която има сериозни проблеми с изпълнението на бюджета. И съдебната палата упражнява контрол там. Все още има грешки, грешки при изпълнението. Те биват е, критикуване с оглед на ефективността на използване на средствата от страните членки. Примерно за земеделие можем да кажем, че метода за интегрирано управление и контрол е подсилен и маржа на грешките е значително намален. Мерките, които бяха взети в замеделието, се оказаха с добър ефект. Докато мерките за контрол в кохезионните и структурните фондове се нуждаят от още доста интензивни усилия от страна на комисията. Но, както изглежда, в последните финансови години се отбелязва определено подобрение. И има и съвместна работа с ООН. Елементите на финансов контрол при тази работа са много важни. Комисията работи там. Подадени са изменения към бюджетните процедури, за да се подобрят възможностите за контрол на фондовете, които са отделени за международните институции, за да може да се проследява какво се случва с тези средства и как се управляват. Разбира се, става дума за надежни организации, ООН и така нататък, но все едно, една от нашите основни задачи тук в парламента е да можем да осигурим 100% отговорно разходване на общностните средства. Друг аспект е липсата на видимост за това как се разходват средства, отделени за трети институции. Общността е най-големия международен донор. Но всъщност няма реномето за това. Много по-малко се знае за това, отколкото би следвало. Така че много е важно, госпожо председател, когато подготвяме следващата финансова перспектива и във връзка с упростяването, както казах, да ще изчакаме за упростяването, когато да получим съобщението от комисията. Те е много важно не само да търсиме съответното ниво на финансиране за изпълнение на общностите проекти, а да направим така, че в очите на страните членки да изпълняваме очакванията на обществеността. Трябва да бъдем много по-ефективни, да се стремим към 100% изпълнение и да свеждаме почти до нула, ако е възможно, грешките в изпълнението на проектите. Все по-трудно става това, много напрежение има около бюджета. Но определено, ако изпълнението е по-ефективно, за нас това ще е по-лесно и ще ни даде и възможности да осъществяваме економии в бюджета. Защото това е един начин, един от начините да го направим по-ефикасен. Опростяването също е много важно – Всички тук е, използват е, в своите страни общностни средства по един начин и, или друг, с, по програми на общността, по други проекти. И първото, от което се оплакват всички, е сложността на разпоредбите за изпълнение на тези програми. Освен това, разпоредбите са различни за различните програми. И никак не е лесно да се ориентира човек как се управляват те. От това проистичат и грешки. Много често в е, програмите на общността правилата и изискванията не са еднакви, което още повече затруднява административния контрол. И малките бенефициенти също имат проблеми. Става дума за малки стопанства, малки домакинства, които нямат голям капацитет за справяне с административни проблеми. Подготвя се изключително широк процес на упростяване на разпоредбите. А тълкуването на правилата често остава в ръцете на страните членки по силата на субсидиарността. Ние не искаме да комисията да налага правила за изпълнение, които често не могат да бъдат изпълнявани, защото от опита е ясно, че трябва да търсим за бъдеще упростяване сложността на управление на проектите обаче се засилва, а не обратното. И много често общностните програми не се изпълняват, защото голям част от крайните бенефициенти не искат да поемат риска да кандидатстват за финансиране общността при факт, факта, че съществува риск да направят грешки и след това да имат проблеми в фазата на контрола от страна на общностните институции. Така че ефективност, економии, ефикасност, това са основните принципи. На шеста страница изреждам ред въпроси, по които трябва да помислим в бъдещи, в следващите седмици. Това е, що се отнася до качеството на изпълнение, трябва да се опростят и да се подсилят инструментите. И освен това, изпълнението на бюджета трябва да е свързано много тясно с други политики. Трябва да се намали броя на нарушенията. От, както казах, много е важно в това отношение да има опростяване на правилата и на изискванията и на процедурите. А, риск от грешки все още съществува, разбира се, но а, ако се опрости, пък разходите за контрол ще бъдат много намалени. Трябва също така да има добър анализ на ползите и разходите. И едно подобрено управление ще намали рисковете. Също така трябва да бъдат подобрени методите за финансов контрол и финансово управление. И на ниво страни членки също. И, е, госпожо председател, това до голяма степен е първия текст на доклада. В момента, в който получим съобщението от е, комисията, ще можем да допълним частта за упростяване и да оформим текста за изпълнение на бюджета. Благодаря, Салвадор. Искам само да повторя, че има още два документа, по които можем да продължим работа. Те са ви раздадени. Единият е доклад на Сметната палата. Там се говори за финансово управление и неговото подобряване. И след това от отдела за политически мерки имаме нещо като резюме, което обединява информацията свързана с перспективите, изпълнението и етапа, до който сме стигнали. Мисля, че в тези документи виждаме натискът върху финансовите перспективи от самото начало – вече има желаящи да се изкажат. Благодаря. И имам три коментара към казаното от докладчика. Ако погледнете анекс на 7 и 8 страница и направите изчисление, ще видите, че изпълнението в този финансов период 2007, 2008 и 2009 е 2,5% по-малко в сравнение с предишната финансова перспектива. Изпълнението е 96-97%. Последните три години на предишната перспектива процентът е по-висок. Въпросът е това хубаво ли или е лошо? Ако няма отговор, трябва да направим анализ, защото ако погледнем първата година на тази финансова перспектива и първите три години на предишната финансова перспектива, при предишната финансова перспектива изпълнението е 85-89 година. С други думи, сега е, нещата са по-добре, но нещата са по-зле при планирането и изпълнението. Това е въпрос, на който трябва да се даде отговор. Хубаво ли е това или лошо? Второто, което излиза от документа. Ако погледнете осма страница, ще видите при кои редове изпълнението е по-низко. Има три функции. 3, 4 и 5. Там изпълнението е значително по-малко Проблемът къде е? Лошо планиране, не представяне на документация, трудно е да се каже. Третото е свързано с е, грешките за политика за сближаване от 11%. Това не е информация за съществуващата ситуация, защото от 2007 година се прилага тристепенна система управление, кредитиране и одит. И според анализи и проучвания на Генерална дирекция Регио, системата довела до значително намаляване на процента на грешките, но увеличава времето за изпълнение. Тристепенната система повишава времето, срока между година и половина и две години. Или... По тази причина аз бих искал че докладчика следва да обърне внимание на тези неща. Те, ако се анализират тези анекси, трябва да се даде отговор на въпроса защо има такива различия и в крайна сметка хубаво ли това или е лошо. Ja, wir sammeln äh, die Fragen, äh, hm, äh, Madame Госпожа Гарая. Искам да привлека вашето внимание върху доклада за програмите за упростяване в областта на изследванията. Докладът беше прият в, ИТРО, в ИТРЕ с подкрепата на всички групи и ще се гласува в пленарната зала през ноември. Имам чувството, че комисията ще и направи упростяването като пилотен проект, преди да го приложи към другите програми. Докладът обръща внимание на всички цикли на програмата, от определенето на приоритетите до процедурите за подбор, аудит, участието на държавите, членки. Въпрос въпросите са сложни, дори е, и тълкуването е, на различните генерални дирекции са съвършено различни. Така че има много работа, за да стане достъпът е, до програмите по-лесен. И също така, изпълнението е най-важното. Изпълнението от страна на комисията. Задачата ще бъде доста трудна, тъй като не е лесно да се осъществява опростяване, но е важно, ако комисията успее е, да опрости тези процедурите при тези програми, е, сме сигурни, че тези принципи е, ще бъдат е, а, приложени и към структурните фондове. А, Георан Ферм. Благодаря. Имам два коментара. Всъщност тук е предоставена много интересна информация, която трябва да използваме, обаче има Две, имам два въпроса. Винаги водим една дискусия за различията между поети задължения и плащания. Откъде идва този проблем? В идеалния случай от теоретична гледна точка всичко трябва да бъде 100%. Взимаме решение за бюджета, е, поете задължения и плащанията трябва да бъдат 100%. Това е в идеалния случай от теоретична гледна точка. Това никога не се случва обаче но трябва да видим защо. И тук се призовава комисията да направи една оценка по отношение на споделеното управление. Мисля, че ние трябва да направим една цялостна оценка на проблема. На, защо поетите задължения са винаги по-малко и защо плащанията са винаги по-малко. Това е и в на рамките на по-продължителен период от време. Трябва да видим защо. Непрекъсно се води дебат по този въпрос и това е политика на парламента от много години. Плащанията да се доближат до изпълнените поети задължения, но проблемите си остават. Аз бих искал да има по-общ анализ на тези проблеми. Това е един от коментарите ми резултатите се получават само тогава, когато има пълно изпълнение. Кон, контролът е много важен, разбира се, но ние трябва да обръщаме внимание на резултатите. Пред няколко седмици бях, посетих един проект, финансиран от Социалния фонд в моята страна. Там беше дошъл аудитор от Брюксел, който проверяваше всички подробности. Броя на участниците трябва да съответства на броя на сервираните обеди, но никой не попита за резултатите. Е постигнато ли е на практика интегриране на иммигрантите на пазара на труда? Което е и целта – това никой не провери, но проверяваха броя на участниците и броя на сервираните обеди. Така че нека да обърнем внимание повече на резултатите. Трябва ни е, и съответен анализ на изпълнение. Това е едното. Второ, цикъла на изпълнението. Е, аз мисля, че и тук имаме проблем. Тук виждам връзката с казаното от Джеймс Елис когато дойде, започне нов период на структурните фондове, знаем, че през първата година нищо не се случва. Всички се занимават само с планиране, прилагане на новите правила, изграждане на бюрокрацията през втората година нещичко започва, третата година се надяваме, че нещата се задвижват и четвъртата година всичко вече е под пълна пара. Само, че сега в седмата година, когато всичко върви както трябва, трябва да спрем, защото започва нов период и всичко пак си тръгва от нула, от началото. Така че ще бъде много интересно да видим как върви цикъла на изпълнението. Какво правим през първата и втората година, 3, 4, трета, четвърта година и след това пак надолу. Ами това не е ефективно използване на средства на Европейския съюз. Обеден съм в това. Има ли начин нещата да се подобрят чрез припокриващи се периоди по-добро планиране? Не мога да кажа как, но трябва да видим какво трябва да се направи, тъй като има известно разхищение на средствата, не само по социалния фонд. Можем ли да анализираме цикъла на изпълнението, да видим а, как статистическите данни но да видим и анализа. и да преценим колко да бъде, колко да продължава един цикъл, 5 или 10 години. Може би ще бъде по-лесно да, да определим 5, 7 или 10 години. Благодаря обеща, че ще бъдеш кратък и не си спази обещанието. Сега да приветстваме с добре дошъл комисаря Левандовски. Имаме няколко въпроса в списъка по темата, която започнахме. Можете да се изкажете, но трябва да бъдете кратък и отговорът да бъде кратък. Този път накратко. Въпрос за средносрочния преглед на съществуващите програми и въпроса за изпълнението на перспективата трябва да станат приоритети, защото когато става въпрос за стратегията на Европейския съюз за 2020 година, трябва да говорим и за нови инициативи. Би трябвало да обсъдим този въпрос с докладчика и с комисията, защото имаме редица въпроси. Може би трябва да се опитаме да видим какво ще правим по този въпрос. Александър Алваро, съвсем накратко, ако може. Благодаря, госпожо председател във връзка с казаното от господин Ферм. Мисля, че той е прав. Други колеги също казаха, че трябва да се провери използването на средствата, да има анализ на изпълнението, както се изразиха те. Но този анализ трябва да е последователен. Не може в нашата комисия да казваме, че това е изключително важно, а когато става въпрос за нормалните бюджетни процедури, да се внасят изменения. Джеймс Балис е, искаше да има допълнителна проверка на последователността. Това би е, довело до проблеми, защото понякога има 1 милиард, е, които са останали по отношение на НПО и това създава проблем. Това беше съвсем накратко. Споменахте Джеймс Алис. Господин Де и след това Джеймс Алис. Съвсем накратко. Според мен има връзка между броя на държавите членки, които се ползват от бюджета по някои бюджетни редове и проблемите за контрола. Понякога казваме, че някои средства отиват за всички държави членки, понякога някои средства отиват само за най-бедните държави членки. Е, тук има въпрос свързан с ефективността. Освен това, по отношение на наблюдението, то трябва да се основава върху резултатите. Там също има известни проблеми. Тази седмица Transparency International публикува индексите за корупция и четири държави членки вече имат по-лош индекс. Още нещо по отношение на ООН. Аз имам опит в тази връзка. ООН не дава възможност да използвате своя собствен одит. Ако обаче се окажа натиск като основен донор, може да успеем. Трябва да, да разгледаме някои въпроси в документа, защото има сериозни проблеми. Джеймс, само един коментар преди да говорим за финансиране след 2013 година, много е важно да проверим как става управлението на съществуващите фондове. Виждаме в документа на Сметната палата, че е, в е, голяма част е, от разходите проблемите са многогодишни. Най-критичният елемент обаче е научната дейност и развитието. Има 13 000 учени, които отказват да сътрудничат с тези програми, защото те смятат, че не се управляват ефективно. Има конфликт по отношение на бюджет. Е, е, държавите членки трябва да е, се справят по-ефективно. Цялата система се подкопава, средствата се изразходват не както трябва госпожо председател. Трябва да видим как се изразходват средствата преди да заделим допълнителни средства, защото няма смисъл. Скоро никой няма да участва по тези програми. Констанца. Благодаря. Два въпроса. Единият е свързан с управлението. в политиката имаме огромни трудности, когато става въпрос за изпълнението, защото има много различни нормативни рамки за различните фондове. И аз се мисля, че трябва да упростим нещата в дългосрочен план. От друга страна, трябва да внимаваме да нямаме твърде голямо упростяване по отношение на общите фондове. Освен това, е, трябва да видим за какво се заделят средствата. Е, когато става въпрос за политиката на сближаване. Значи трябва да има упростени правила, по-разбираеми, лесни за прилагане, за да не се осложнява живота на тези, които кандидатстват за европейско финансиране по различни програми. Защото много често има различни условия. Знам, че комисията се занимава с този проблем. Това е изключително важно и ако успеем, ще повишим ефективността. Подкрепям Йоран. Проучване с ориентация към резултатите може да се окаже много ценно. Има глобален опит в тази връзка и трябва да го погледнем, защото иначе сметната палата ще си остава все така недоволна. По отношение на изпълнението, ние като европейска институция имаме известна отговорност, ако графиките в началото на един период а, са а, не толкова закривени, пък след това се променят. През а, юни 2007 година имаше програма, която комисията одобри програма за регионите, която беше много важна. След това съвета направи обаче своите решения и тъй като не се даде достатъчно време на комисията да действа, нещата се провалиха. Сега имаме Лисабонски договор и си мисля, че може да се опитаме да взимаме решения максимално бързо. Така ще успеем по-лесно да следим кривата на изпълнението. По отношение на държавите членки М плюс 2, М плюс 3, последните години не би трябвало да има припокриване, ефективността ще е по-голяма. Äh, bindet äh, Salvador ab. Die Rednerliste ist jetzt geschlossen zu diesem Tagesordnungspunkt. Следващия оратор. Съвсем накратко. По отношение на ниското ниво на изпълнение, особено когато става въпрос за кохезионна политика и структурните фондове първото нещо, което трябва да направим е да се опитаме да уточним, чия отговорност е изпълнението. Дали става въпрос за комисията, за държавите членки, за регионите или за някои спонсори по проекти. Изключително големия контрол може да доведе до бавно изпълнение и това е важен елемент. В документа има нещо важно. Говори се за съвместното управление. В документа се казва, че има грешки по отношение на декларациите е, в рамките на 11%. Не трябва да забравяме, че има разлика между грешки и измами, обаче, естествено, Сметната палата ще направи в следващите няколко седмици допълнителен доклад и се надявам, че там ще има подобрение. По отношение на упростените процеси, казваме, че това е част от решението на въпроса и че трябва да има добро управление. В миналото имало подобни опити. и Комисията е правила планове за действие. Може да видим дали комисията може да направи и сега подобен план. Има и други области, в които комисията може да се постарае, например, по отношение на регионите има така наречения договор за доверие. Комисията разглежда бюджета на един регион и ако нещата са наред, региона може да продължи да използва финансовите средства. Има добри примери, няма смисъл да откриваме Америка отново. Можем да видим кои инициативи работят и е, да ги приложим и за бъдеще. Благодаря, Мигел, моля. Благодаря. Имам само три кратки коментара за колегата. Първо, като че ли има съществена разлика между това какво се случва в земеделието и, с, и това, което се случва с кохезионните фондове. И много ми е интересно откъде идват тези разлики и откъде идват тези неравномерности. Втори въпрос. Колегата Гарига Може би има известна представа за това какви са цифрите на бюджета, като говорите за по-низко ниво на изпълнение какво се очаква? Такова ниво ще се приеме, че неизбежно ще има по-низко ниво на изпълнение, така ли? Също, механизмите за контрол, свързани с различните програми. Не знам дали тези механизми правят разлика между проекти с малки инвестиции и проекти с по-големи инвестиции по отношение на методологията на контрол. Искам да кажа, Примерно, ако говорим за сътрудничество за развитие, т.е. външни дейности. Когато се разпределят там средства на, за проекти, управлявани от малки неправителствени организации, с, които са изключително важни за тях, но половината от парите отиват за изисквания чисто бюрократични, половината от отпусканите им средства, за да се справят те с изискванията, които има. Така че реално милиони евро отиват а, така, се изливат. Не трябва ли да се опростат именно от малките проекти? Председателката. Благодаря. Мисля, че няма да дам повече възможност на колегите да ни обещават, че ще бъдат е, кратки, защото само ни е, карат да се надяваме, а след това нищо такова не се случва. Салвадоре. Аз ще бъда напълно кратък, защото искам да става време за въпроси. Да, да, да, твърдо ще бъда кратък. Благодаря за изказванията. Знаете, че вашите мнения са изключително важни за последващата форма на документа. Ако не отговоря сега на колегите, те ще получат отговор на въпросите си в следващия работен документ. В приложенията към доклада, страница 8, ще видите какви са тенденциите за бюджета което е частично отговор за е, периодите на финансовите перспективи, за сроковете. 2000-2001 имаше при покриване с финансовата перспектива, която приключваше и средствата, които те първа щяха да се получат от е, другата. И именно това при покриване обаче не се получи при края на следващата финансова пер... перспектива. Така че виждате, 2007, 2008, 2009, 2010 няма много излишък. Така че реално има подобрение в управлението на общностния бюджет от страна и на комисията, и от страна на страните членки. И винаги упростяването ще върви ръка с ръка, за ръка с необходимостта да бъдат администрирани тези неща. Поетите задължения, това също ще се отрази в доклада като ще коментираме и кой е най-добрия начин за упростяване значи, и контрол. Дали ще трябва да се фокусираме върху резултатите или върху начина на изпълнение и проверки и одити. Това се поставя като въпрос всеки път, когато се стигне до освобождаване от отговорност за бюджета. Може би най-добрият начин е да се прави одит на резултатите а що се отнася до неправителствените организации и международните организации като ОНЕ и нейните организации, не съм записал това в доклада, но има, има разлика в метода на както казах, в елемента на съвместно управление на финансови средства, комисията не е, прави одит на тези средства, защото смята, че трябва да имаме доверие. Но това не ни помага да постигнем нашата задача за 100% контрол. Защо, въпросът: защо не успяваме да постигнем изпълнението на бюджета? С годините стана ясно, че няма координация между националните органи и органите на общността. И всички европейски институции изпадат в паника, когато има грешки в управлението на средствата. Именно по причина на това, че Европейския парламент беше много строг по въпросите за управлението на средствата. Може би си спомняте, че имаше големи политически драми в европейските институции, именно поради проблеми с контрола на бюджета. Знаете, че имаше момент, в който падна, падна комисията. Да. Комисията е водещия орган при изпълнение на бюджета, но Всъщност повече от 80% от средствата се управляват всъщност от страните членки. И в комисията по бюджета трябва да потърсим решение на този въпрос, защото това тук ще си остане. Така че настоявам, така потиквам членовете на нашата комисия да си помислят за идеи, защото това е един ключов момент. Благодаря, председателката. Благодаря. Да, е, тази точка още не е приключила, разбира се, и на базата на, робот, е, на работния документ е, целта беше да обманим мнение. А сега вече можем да преминем към следващата точка. Много се радваме, че комисар Левандовски каза, че е готов с удоволствие да дойде в нашата комисия. Мисля, че всичко, което е залегнало в доклада, ще бъде отразено в следващата финансова перспектива, поне така разбираме. Затова отново добре дошъл на господин комисаря. Не очакваме сега много подробно представено на доклада. Вие всички присъствахте, когато това бе направено неофициално, но нека да чуем първо един кратък увод и след това да чуем изказването от групите според е, размера им. Разбира се, не е задължително това да бъдат координаторите, но всеки, който иска, нека да ме уведоми, ако иска да зададе въпрос. Ако това са координаторите, добре, но нека да знам кой иска да се изкаже за НП, социалистите и демократите и така нататък. Господин комисар, моля. Благодаря за поканата. Няма, не мина много време от представянето на прегледа, както знаят тези, които участваха budgetary document without figures, but the figures... Данните са в анекса. Както знаете, това е по-скоро въведение с варианти. Не се решават предварително решенията, но е... сега данните, които са дадени, са спорни, разбира се, но има едно ново, една нова нагласа по въпроса. Съветът е, са готови за едно по-отворено отношение по отношение на собствените ресурси. В началото, когато повдигна този въпрос, отношението беше доста по-критично, но сега има една, една по-голяма готовност. Що се отнася до другите промени, възниква проблемът за срока, за продължителността и би ми било интересно дали предишната позиция на парламента за 5 години продължава да се радва на а, проводаваща подкрепа. Има и други два варианта 7 и 5 плюс 5. 5 плюс 5 обаче е под условие, защото това означава истинско преразглеждане. А това означава задължителни резерви. Защото преразглеждането може да се окаже иллюзия. От друга страна, трябва да видим до каква степен можем да променим състава на бюджета, на функциите. И тук има два варианта. Един е почти революционен, свързан с приспособяване към целите на 2020. Второ, да се консолидират няколко функции, за да имаме повече гъвкавост, що се отнася до въпросите по същество. Ние а, сме създали една група по новаторските инструменти в а, комисията. Тя заседава редовно. Целта е да направи така, че евро, гарантираните от Европа облигации за инфраструктурни а, проекти да станат реалност до година. И така, постигнате напредък по новаторските финансови инструменти. Това говори, че ние сме наясно с съществуващите ограничения. Другия въпрос е свързан с вашата дискусия, а именно за финансовия регламент. То беше повдигнато Тинга Греслер, която не е тук в сега, годишното преразглеждане на тригодишното преразглеждане на финансовия регламент беше споменато тук и някои от учените може би ще се зарадват от това, че са предвидени упростени процедури за получателите на, по-дреб... на по-малки средства. Това са успоредни процеси, които вървят заедно с по-съществените въпроси. Продължителността, състава на бюджета, упростяване на финансовия регламент, новаторските финансови инструменти, промени в собствените ресурси. Но най-важното, разбира се, е размисълът вътре в парламента, който се води и в държавите членки за бъдещето за бъдещето на политиката на сближаване. Не бива да гледаме на тази политика като на милосърдие, само като на милосърдие за бедните региони. А, също така и сълскостопанската политика а, е въпрос, който се поставя в дневния ред делът на предоставените средства също може би ще се намали. Някои столици а, реагираха а, на предложенията и може да сетите кои са те. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси но с още по-голямо удоволствие ще изслушам вашите коментари, тъй като ние сме на решаваща етап на размисъл. Що се отнася до политиката на сближаване с скостопанската политика, скоро ще бъдат представени важни документи. Това ще стане през ноември. Не става дума за окончателни решения, но там ще се представят насоките а, за. Това, това ще бъде основата на съобщението, което ще излезе през юни за политиката на сближаване и за обща сълскостопанска политика. Благодаря, каза председателката. Седем оратори от групите са се записали и след това всички останали, които желаят да се изкажат, ще получат думата. Моля ви, максимално кратки. Раймър Бългер от НП. Благодаря. Благодаря на встъпител... Благодаря на комисаря за встъпителните думи, както беше казано в пленарната зала този преглед, разбира се, не съдържа онова, което ние в Европейския парламент искахме през 2006 година. На тази основа ние ще се опитаме да работим в помирителния комитет и да изясним някои от въпросите. Разбира се, в, доклада, в документа има много важни въпроси за работата на нашата комисия. А, също така има интересни насоки за бъдеще. Искам само да повторим това, което казах малко по-рано от гледна точка на средносрочния преглед, упростяването и изпълнението за да не престанем да получаваме е, жълти картони от е, Сметната палата. Ние трябва да правим творчество в програмите, в противен случай ще ни се смеят. Мисля, че комисията трябва да работи заедно с парламента, за да се осъществи реформа и за да установим добър бюджетен контрол. Удивително е, че три седмици след глобалния трансфер за програмата ИТА, комисията изведнъж успява да намери 100 милиона евро. Не можем да водим бюджетната политика по този начин. Когато говорим за собствени средства, трябва да видим какво правим с средствата, които не са били опозотворени по различните функции. Ето това е един важен дебат. Да започнем с собствените средства. Във вторник аз бях в Бундестага в Берлин и там казах на колегите а, да погледнат договора. Там се казва, че Европейския съюз, независимо от други а, приходи, Microsoft се финансира с собствени средства. Ако искате да спазвате договора и аз се надявам, че парламентът ще държи на това си становище, необходими са собствени средства. Не казвам какви ще, какъв ще бъде изходът, но това е заложено в договора, а ние в момента непрекъснато нарушаваме договора. Така че на масата трябва да бъдат представени всички варианти. Също така искам да кажа, че когато преценяваме различните възможности за собствените средства, бихме могли да се освободим от някои източници, от някои средства в полза на други. Тук е нужно е, да има консенсус, за да има доверие в нас. В е, прегледа на комисията се споменава една широка перспектива за бюджетната политика, което е вярно. Това обаче не не се прилага само за стратегията 2020 и бюджетната политика. Свързано е също така с връзката между законодателството и бюджетната политика комисарят току-що каза, че Кохезионната политика изисква териториален подход и ще се намали обща сълскостопанска политика. Чакайте малко, ние в парламента казахме, че искаме да се придържаме към сегашния бюджет за обща сълскостопанска политика. В нон-пейпера може да се каже, че преките плащания намаляват без да се види какви, каква е връзката с приходите. Комисията води преговори за двустранни споразумения за отваряне на пазара. Имам предвид Канада, която е възприяла протекционизъм спрямо млечния си пазар. Това не е приемливо. Така че трябва да поговорите с другите генерални дирекции, за да бъде подхода холистичен. В противен случай никой няма да ни приема на сериозно. Приемствеността е много важна. Винаги съм смятал, че когато говорим за облигации или други финансови дейности, трябва да мислим и за основни инфраструктурни проекти в транспорта и енергетиката. Това не означава, че общностната политика трябва да бъде извън бюджета и следователно парламентът и другите институции вече е, няма да участват. Е, готов съм да водя дебат. Участието на парламентът обаче е много важно – от Галилео и Ита ние трябва да се... Е, Итер, ние трябва да мислим за други управленски структури. Трябва ни нова структура трябва да видим и какво ще, какво ще предприем спрямо големите инфраструктурни и научни програми. Ако искаме, ако решим, че искаме да постигнем това, ни трябва холистичен подход по отношение на финансирането. Определено не искаме някои програми да пострадат, защото трябва да се намерят средства за програми, които са били недофинансирани от самото начало. Трябва да сме наясно с това какво искаме, да го финансираме от многогодишната рамка. И сега въпроса 5 плюс 5, повдигнат от Джеймс Елис. Когато говорим по тези въпроси, би било много интересно да съставим една таблица, в която да се показва какво, зна... какво биха означавали различните модели. Пет годишни програми, е, удължаване на срока. Това разбира се не може да стане, ако всичко останало се запази в сегашния вид. Но трябва да е ясно, че не искаме да запазим е, сегашното положение. Когато говорим за 5 плюс 5, може би, ако пакетът в Европейския съвет е балансиран, би тря... ще можем да избегнем тези боричкания на всеки 5 години. Много се радваме на 5 години да обсъждаме нещата и след това, ако трябва дългосрочна структура, не можем да кажем, че сме доволни от тези клаузи за преразглеждане. Новият парламент трябва да, трябва да прави преглед, да излага своите искания, така че бюджета да бъде оформен по един гъвкав начин и след това, ако ни възникнат нови потребности, които не са били предвидени 5 години преди това, трябва да можем да ги включим трябва да сме готови да говорим, да разговаряме за всички модели. Демократичната легитимност обаче е много необходима, що се отнася до гъвкавостта. По този начин ще можем да постигнем споразумение за продължителността. Джеймс е прав, когато задава въпроса за това откъде ще дойде финансирането и с какъв е, механизъм. Мисля, че нашето съгласие ще бъде дадено през декември или в началото на следващата година. Благодаря. От сега от името на социалистите. Благодаря. Госпожо председател. Комисар Левандовски, трябва да призная, че малко не можах да се ориентирам, защото не става въпрос за преразглеждане на настоящата многогодишна финансова рамка, който беше, което беше изпратено от Комисията по бюджети. Казахте, че финансовите перспективи могат да представят различните опции. Не знам как да чета този документ, какво да правим с него. Това не е предложение, използвате условно наклонение, казвате би могло да бъде. Изглежда, вие е, водите същия дебат, както ние в нашата комисия говорихте за, за сближаване, за многогодишния дебат, е, тук обсъждаме въпроси, които обсъждаме в нашата комисия. На къде върви Европейския съюз? Как тези въпроси ще бъдат включени в следващите финансови перспективи? Вие давате ход на много важни дебати, които трябва да бъдат проведени, но предполагам, че не може сега подробно да се изкажем по всички тези теми във вашия документ, просто защото Комисията е приключила вече своята работа, но ние имаме 15 дни, е, за да разгледаме тези предложения и след това се смята, че сме си свършили работата. Както вече ви казах, аз точно не знам как да започна да чета този документ. Три неща, които се повдигат в него, все пак ще коментирам. Говорим за документ, който и поискахме документ, който да говори за преразглеждане на съществуващите финансови перспективи. Защо? Защото имаме стратегията за 2020 година, имаме Лисабонския договор в сила и нямаме необходимите ресурси. Онова, което поискахме обаче, не присъства в документа. Онова, което ни предлагате, не е онова, което поискахме. Говорихте за гъвкавост, казахте колко е важна гъвкавостта в нашата комисия, в комисията по бюджети, също говорим за това, но по отношение на гъвкавостта, важно е тя да се упражнява. Когато има гъвкавост, има различни варианти, предлага се възможност за малки промени на финансовите перспективи, но не се възползваме от тази възможност. Говорим за финансов инструмент, но ако съвета не прилага инструментите, просто няма смисъл да се създават нови такива. Групата на социалистите и демократите има позиция по отношение на собствените ресурси на общността. Вие говорите за тях в документа. Изглежда, че съвета ще е готов да обсъди тази тема. Може би няма да е готов да стигне до споразумение но поне може да обсъди темата. Вие говорите за различни форми на финансови ресурси, казвате, че списъка не е изчерпателен, може да има и други. Много говорим за данъка върху финансовите транзакции. Това е изключително важно за социалистите и демократите. Това е включено и в измененията, които внесохме по отношение на бюджета. Тук обаче този елемент не се включва. Има различни възможности, някои са включени, тази опция обаче не е включена. Защо вие предпочитате един вариант пред друг? Освен това говорите за синергия между националните бюджети и европейския бюджет. Говорите за кризата, за намаляването на разходите. Казвате, че трябва да се подобри ефективността, да подобрим харченето на средствата. Имаме криза. Това означава ли, че трябва да увеличаваме ефективността само защото има криза? Ние трябва да оптимизираме нещата, независимо в каква ситуация сме. По отношение на бюджета, трябва да изразходваме средства по максимално добър начин. Не става въпрос за положение на криза. Това е необходимо във всеки конкретен случай. Не смятам, че ще правя допълнителни коментари сега ще чуя какво ще кажат колегите. Искам да попитам комисаря още веднъж какво да правим с този документ, как да го тълкувам. Това до известна степен е част от работата на нашата комисия. До известна степен вие се намесвате в нашата дейност, от друга страна пък може да ви благодарим благодаря за това, че се занимавате с тези неща. Аз обаче не съм сигурна какво да правим с този документ в нашата комисия. Благодаря. Еда Ан Йенсен. Ан Йенсен току-що подхвърля една много добра идея. И тя е да наречем документа за преразглеждане на бюджета документ за размисъл. И ще започнем съответно от същата отправна точка, както винаги правим. Карл Хаглунд. Благодаря, госпожо председател, за това, че имам възможност да коментирам този документ за размисъл. Нека да започнем с положителните елементи. В групата на либералите проявяваме активно желание за дебат по отношение на собствените ресурси и се радваме, че комисията предлага да се проведе амбициозен дебат по тази тема. Приветстваме тази част от документа. Колегата от социалистите и демократите изказа желание да се отчете един конкретен вид данък, ние искаме да се разгледа възможността за използване на всички данъци, които биха могли да се използват. Така че това е много добра част от документа. Нещо друго, което приветстваме, е свързано с еврооблигациите. Смятаме, че е важно да има сериозен дебат по отношение на различните проекти, които могат да се използват за финансиране на европейските интереси. Така че тази част от документа внася нещо ново и добро на формално ниво. По отношение на критиките, трябва да се съгласа с колегата от социалистите и демократите, че е трудно да разберем каква е ролята на този документ. Един от документите се нарича извлечени полуки от утрешния бюджет. Искам да попитам комисаря за комисията кога е утре? Защото утре в моя свят е 2011, 12 и 13, 2014 и нататък естествено. Какво имам предвид? Споразумяхме се относно много амбициозна стратегия за бъдещето, стратегията на ЕС за 2020 година. Много амбициозни цели имат там. Те са споменати в този документ. Въпросът е как комисията смята реално, че ще успеем да изпълним стратегията за следващите 2-3 години, преди да стигнем до следващата финансова перспектива, за която съм сигурен, че ще положим всички усилия в парламента и бюджета ще подкрепя изпълнението на стратегията за 2020 година. Преди 2014 обаче имаме 11, 12 и 13 30% от времето общо взето до 2020 година. Как ще се използва това време? Това искам да разбера. Комисията справа отбелязва в документа, че е, настоящите правила водят до прехвърляне на финанси и процесът е много бавен и тромав. Това вероятно е правилно. Имаме проблем по отношение на прехвърлянето. 4.7 от документа говори за променливите обстоятелства. Ние трябва да откликнем на такива обстоятелства и през 2011, 2012 и 13. По този въпрос искам да разбера малко повече. Сигурен съм, че този документ очетава много идеи за бъдещата финансова перспектива. Повечето от нас са съгласни с съдържанието на документа. Проблемното тук обаче е, че нещата са казани по такъв начин, че трябва да се опитваме да отгатваме каква е позицията на комисията. Няма как да не се съгласим с основните елементи, но трябва да видим по-конкретни идеи за следващите три години, защото аз лично не смятам, че ще успеем да се справим само с това каква част от настоящия бюджет ще бъде в подкрепа на стратегията за 2020 година. Имаме проценти, Нямаме цифри обаче. Има процент, който казва до каква степен част от бюджета е отделена за стратегията 2020, но не говорим каква част от бюджета ще отиде за изпълнението на стратегията и каква част от бюджета ще се предвиди каква част от промените в бюджета ще се предвиди за осъществяване на стратегията Европейския съюз 2020. Това не го намирам и в други документи на комисията, така че бих искал, ако може, комисията малко да ме осветли. Документа е добър, може да стане и още по-добър и се надявам, че комисаря ще даде отговори. Благодаря. Благодаря, Карл. Кой е списък с ораторите сега? Зелените са наред. Райнхард Бютикофер поиска думата. Той от името на зелените ли ще се изкаже или от свое собствено име? Ако ще се изказва от името на зелените, може да го направи сега, ако не Хелга е наред. Исках да се изкажа от името на зелените, но ще дам първо думата на дамата. Няма как да се противопоставя на нещо подобно. Алга Трупа и след това ще се изкажете от името на зелените. Господин комисар, благодаря ви за този документ, който според мен представлява по-скоро документ за размисъл, отколкото документ за преразглеждане на бюджета, ако погледнете съдържанието в него. Аз е, мога да изразя критична позиция, защото исках да има документ е, за преразглеждане на бюджета. Ще ви задам политически въпроси. В документа има разумни предложения. Можем последствие да обсъдим подробностите. Нека да поговорим по стратегическите въпроси обаче. Сега водим преговори по отношение на бюджета с съвета. Парламента успя да прокара седемте основни елемента. Тук става въпрос за свързване на бюджета за 2011 година с по-широки амбиции от бюджетна гледна точка. Надяваме се, че в този преходен период 2011-2012 ще има промени. Не, че съвета казва, че е готов да работи от 2014 нататък, което е от интерес за съвета, защото съвета не иска да има качествени промени. Господин комисар, обаче, каква политическа роля смятате, че може да имате по отношение на балансирането на позицията на съвета? Вие готов ли сте да водите политика, която ще подкрепи интересите на парламента и онова, което се казва в а, а, вашия документ? Колегите зададоха същия въпрос. Е, как, каква е политическата същност на този документ и кога ще се прилага това, което е написано в него. Това ще въжи за втората половина на средносрочното финансово планиране или за някоя по-късна дата. Втория политически въпрос, който вече беше зададен от колегата от социалистите и демократите, е свързан с стратегията за 2020 година с всички нови качествени промени, свързани с това как ще модернизираме политиката на растежа, как тя ще стане по-устойчива, как ще изразходваме повече средства за научна дейност, образование и така нататък. Всичко това трябва да се предвиди преди 2013 година. Какво смята комисията? Ще използвате ли вашия документ, за да наложите един по-ранен старт или ще пропилеем цялото време до 2014 година? Това са двата въпроса, които искам да ви задам и искам да разбера каква е вашата реакция. Благодаря и сега са зелените. Е, всъщност това бяха зелените, а сега консерваторите, реформистите. Благодаря. Не виждам причини да критикуваме факта, че комисията ни е предоставила документа. Той е важен Особено когато става дума за работа в фазата на дискусии, така че много конструктивен принос за това. Въпросът е обаче дали няма да загубим време, ако твърде много се спираме на собствените средства. Защото има големи, голям разнобой в мненията а няма готовност да се води дебат за нови фискални мерки, за ново разпределение на собствените средства, за начина по който те се разпределят между страните членки и Брюксел и начина по който се разходват. Така че това е важен елемент от дебата. Аз е, лично се съмнявам, като е, гледате идеите за добавената стойност и това, което се струва, случва с бедните региони, мисля, че подкрепата за най-бедните региони в никакъв случай не е проява на егоизъм, а по-скоро най-точният израз на добавената европейска стойност, т.е. Е, ползата, която те могат да излекат по този начин те най-добре могат да се възползват от е, единния пазар, а това е един колосален фактор в помощ на излизане от кризата. Общия пазар е полезен за всички нас и за богатите страни, за бенефициентите от програмите. И това се вижда от всички е, отчети от резултати време на годи... по време на годините в е, течение на кохезионната политика. Така че за мен е документа трябва да бъде приветстван, въпреки че има, разбира се, и елементи на критика, които мога да отправя. Председателката. Благодаря. Сега Мигел за Обединената левица. Благодаря. Няма да коментирам на дълго факта на появата на този документ за размисъл. Нека да приемам, че е такъв. Да решим, че той е такъв. Но, като начало имам съмнение последното. Мисля, че в този документ се съдържа имплицитно един вариант, а именно, че когато остане дума за въпроси на бюджета, най-важното е да се подобрява ефективността. Така наречените иновативни начини на финансиране са предвидени за финансиране на конкретни проекти. Тоест, Работим с бюджет, който е същия, а се предвиждат и средства за подкрепа на определени проекти. И тогава искам да попитам, този модел ще си свърши ли работата? Аз лично много се съмнявам. Не мисля, че по този начин може да се постигнат подобрения в ефикасността. Аз съм убеден, че такива можем да постигнем, но трябва да се мисли за проекти, които ще създадат работни места, устойчиво развитие. И те те не могат да се базират само на нови инструменти финансови, облигациите, добре. Според мен обаче новите финансови инструменти поставят определено проблем за демократичния контрол. Как ще можем ние да наблюдаваме тези големи институции, които ще бъдат основните финансови играчи в подобни проекти? Това е първият ми въпрос. А вторият е по-скоро коментар за 10-годишната финансова рамка с преглед в средата на периода. На базата на нашия опит от миналото, какви гаранции може да ни даде комисията, че страните членки всъщност ще бъдат съгласни да има такъв средносрочен преглед? от сегашната финансова рамка, знаем, че страните членки си поемат задължения. Има междуинституционално споразумение с парламента и комисията. Но когато се стигне до реалното провеждане на средносрочния преглед, те казват, а не, това не искаме да правим. Така че ако ще преминем към 10 годишно планиране, всички проблеми, които имаме с междинния доклад, трябва да се решат и да има железни гаранции, защото ще се получи, в противен случай ще има пак една многогодишна финансова рамка, която ще ни пусне в коловози за 10 години и и няма да имаме възможност да се справяме с економически несигурности, които са най-голямата характеристика на нашето време. Тоест, въпрос е как бюджета ще реагира към е, несигурността, не само политическа, но и економическа. И трето и последно, това, което не се казва в текста. Чух е, председателя на комисията нееднократно да споменава, че е необходимо на европейско ниво да има социално измерение, което да допълва социалните политики на страните членки. Абсолютно съм съгласен с това, че трябва да има такова социално измерение. Но това, което забелязваме, е, че подобно нещо в текста не, липс... не съществува. И въпросът ми е защо липсва това измерение. И още нещо, което е още по-сложно според мен. Европа поема курс, в който между страните членки има разлики, особено тези, които не са членове на еврозоната. Политиката за сближаване не успява да преодолее цикъла на раз, разнобой, разлики в Европейския съюз, който се подсили от кризата. И тогава въпросът ми е в този контекст. Когато е много вероятно да се получи именно такъв разнобой, как си представя комисията да има социално измерение като компонент на модела? Защото ние казваме, ние ще търсим решение в рамките на политиката за сближаване. Те имат сериозни резултати, създават работни места, предоставят обучение. Но за сега е доста, започва да става ясно, че политиката на сближаване не е може да преодолее или влушаването на разликите в Европа. Всъщност единственото, което може да ги направи е леко да преодолее социалните решения, раз, разлики, но не е много. Благодаря. Председателката и сега последния оратор, госпожа Андреасен. Аз също съм леко объркана от съдържанието на документа и заглавието. Но най-много ме безпокои, че комисията не разбира какво е необходимо да се направи, за да бъде ефективен бюджет. А това е дебат, който обсъждаме от много години. В резултат на това се получават е, подобни ситуации, които видяхме и миналата седмица, и тази седмица. В момента, в който Европейския парламент решава да има фонд за млечната индустрия, Европейската комисия прави изменения в бюджета. За мен това е пълно неефективни. И се питам, дали комисията разбира връзката между неефективния бюджет и нарушенията, които открива Сметната палата всяка година. Сега дали са нарушения или измами е въпрос на обсъждане. Но е, че в кохезионните фондове се откриват много нарушения. Парламента поиска 17% увеличение на кохезионните фондове. И в заключение искам да кажа, че ние не можем да обсъждаме средствата, да искаме увеличение, да правим предложения, ако не сме в състояние да предоставим на европейските граждани ефективно управление на бюджета. Благодаря. Да чуем сега докладчика с едно съвсем кратко изказване. Много кратко. И след това ще чуем отговорите на господин комисаря. Благодаря. Sí lo es, además, eh, porque los colegas han expresado eh, prácticamente todas las, eh, las eh, reflexiones eh, necesarias. Eh. Аз вече казах е, всичко, което исках, но в дебата за собствените средства интересите и на комисията са, о, и на парламента са общи. Мисля, че трябва да признаем, че излишъка от годишния бюджет и маржовете в различните категории все още ни изненадват. Винаги се изненадваме как успява комисията в спешни случаи да извади а, такива пари, примерно както и за проекта ИТЕР. Това определено са нови ресурси. Добре, че има такива. Финансовите перспективи ние ще ги обсъждаме тук в комисията, но искам да напомня на колегите, че приехме позиция за петгодишния период и всяка промяна на тази позиция ще е свързана и с а, възможността да се въведе гъвкавост в а, прегледа на бюджета. Това за сега не е постигнато. Очаквам предложение от господин комисаря. Начина по който комисията си представя документа го прави по-полезен за по-далечното бъдеще от 2014 нататък, отколкото за непосредствените близкото бъдеще сега. Защото там се визирате евентуално нови финансови перспективи, а не се говори чак толкова за преглед на съществуващите. Така че, от моя гледна точка, защото аз се интересувам от бъдещите перспективи, той е добър. В него се съдържат основни елементи, които ще ни бъдат много полезни е, за нашата комисия. Комисията трябваше да излезе с един доклад за разми... размисъл, официален документ, където да даде основни насоки за следващите финансови перспективи и след това ние да си вършим работата. Много е добре, че ни съвпадат мненията преди да, още преди да сме провели дебата. Ние до сега не сме имали информация за работата на комисията по този толкова поверителен документ, но ето заключенията са едни и същи в много случаи. Е, примерно, разсъжденията за добавената стоеност на европейско ниво. Комисията излиза с идеи, които до голяма степен отразяват нашите идеи от документа за разсъждения. Стратегията Европа 2020 отново мислим по един и същи начин. Остават, разбира се, въпроси за стратегията 2020, които трябва да бъдат решени. От една страна, ние всички сме съгласни, че новите финансови перспективи трябва да се разработват с оглед на стратегията 2020. В момента обсъждаме 43 процента от средствата по 7 водещи проекти. А комисията смята, че и кохезионната политика трябва да бъде по някакъв начин интегрирана в това. Не знам точно как ще се случи. Документа прави съвсем ясни предложения за общата стопанска политика, политиката на сближаване. Говоря се за необходимостта по-добро координиране между стратегията 2020 и кохезионната политика. Говори се за изчистване на критериите за кохезионните фондове. Дават се предложения за обвързване на стратегията с когнизионната политика. И всъщност ние днес обсъждаме подобрението на качеството на изпълнението на бюджета. Комисията дава така три основни насоки на предложения, които могат да бъдат предмет на проблеми в бъдеще, защото страните е, възможността да получат средства ще бъде свързана с техните възможности да ги освояват и с съществуващите възможности на администрацията да управлява средствата. Това е важен елемент, който ще се отрази и в моя работен документ. Аз е, лично като докладчик, госпожо председател, считам, че е много полезен документа. Много така се чувствам добре от това, че няма голям а, разлика, особено в основните принципи. Сега вече ще се работи за надграждане върху тези основни принципи. И отново, нека да кажа, че много се радвам, че го има този документ, той ще ни е от полза в бъдещата работа. Благодаря. Този документ е добра основа за работа в нашата комисия. Не мога да повярвам обаче, че не сме допринесли е, с нищо. Вие ни изслушахте. Ние не, не, не, не се обърнахме към вас с молба да представите нещо конкретно, но както казах, вие ни изслушахте. Това, е, това лечи в документа. Ето защо аз съм доволна от документа. Сега комисари има думата. Благодаря за коментарите. Доста дружелюбни, до, приятелски до този момент. Раймер вчера беше малко отчаян от констатациите за собствените ресурси за финансиране на ИТЕР. Можем да осигурим нов коригиращ бюджет номер 10, като кажем ясно, че тази година трябва да отчетем 200 милиона неизразходвани средства в селското стопанство. И въпросът е дали ще ги използваме за ИТЕР или не. Дали ще правим вътрешни промени. Също въжи и за следващата година. Знаем, около 340 ще бъде разликата до година в функция селско стопанство. Но ние би трябвало да знаем предварително и предварително да използваме бюджетните кредити по гъвкав начин. Що се отнася до обща сълскостопанска политика, много важна част от европейския бюджет. Понякога се казва, че това е 40% от БВП или 1% от общия БНП. Понякога пропорциите за които говорим, определен процент от заедостта, определен процент от селското стопанство, трябва да бъдат поставени в контекста и това е контекста на общностната политика. Аз съм напълно, съм съвсем наясно и това въжи ясно в финансовия доклад, за това, че през 2009 година преките субсидии от европейския бюджет възлизаха на общо взето на половината от доходите на фермерите. Това е доста. Дайте си сметка. Половината от средния доход на фермерите. Въпросът е сериозен и трябва да бъде взето сериозно политическо решение за селските райони в Европа. пропорционално през 2020 година може да е по-малко, отколкото сега, като част от бюджета. Това ми се напомня не само от Париж, но и от Варшава. Това са все страни с развито земеделие. Това ще бъде най-последната част от преговорите за бъдеще. Сега беше по, повдигната една дискусия за промяна на името а, от а, документ за преразглеждане на а, документ за размисъл и беше зададен въпроса как да четем, как да тълкуваме а, документа. Разбира се, а, целта, една от целите е преразглеждане. В този преглед виждаме едно приспособяване към принципите на стратегията 2020. Интелигентният растеж, е, е технологичната платформа, е, научното пространство, инфраструктурата, устойчивия растеж, е, обща сълскостопанска политика, интегриран растеж – е, тук вето говорим за сближаване и намаляване на бедността. Говорим за транспониране на бюджетните принципи в съответствие с основните насоки на стратегията 2020. Това беше посочено от е, Раймер Бъгер. Е, това е една практическа, практическо приспособяване към Лисабон. само че все още нямаме конкретни цифри. Конкретните цифри за Лисабонската корекция е службата за външни дейности. Сега как да четем документа? Представяне на вариантите, отворено отношение и да не се взимат предварителни решения. Не, не е нямаме желание да направим така, че съвета да излезе с едно категорично решение, с което да сложи край на някои желания. През декември ще се проведе заседание на съвета и е напълно възможно да се даде отказ на някои въпроси. Документът е малко отекчителен, разбира се, но сме представили някои варианти и размисли за бъдещето. Бих успорил твърдението, че не се извличат никакви пулки полуките за гъвкавостта не е академично начинание. Ние успяхме да мобилизираме 8 милиарда евро. Ние казваме, че 003 а, перо гъвкавост е много важно. Това е практическо а, начинание с а, доста голяма практическа стойност. В областта на солидарността, виждаме, че нещата се движат много бавно. Недостатъчно, няма достатъчно гъвкаво сега в, при унгарската катастрофа. Трудно е да реагираме чрез този механизъм на унгарската катастрофа, тъй като това не е природна, природно бедствие, а бедствие, а, авария е предизвикана от човека. Ми не можем да реагираме с, с, с, с Фонда за солидарност. Ние трябва да измислим начини да мобилизираме фонда за солидарност по еди... Е, и да можем да реагираме по-гъвкаво. В списъка със собствени средства имаме заложени два варианта за финансовия сектор. Данък върху финансовите операции и данък върху финансовите дейности. Деликатен въпрос. Данъка върху финансовите операции все още не е предмет на споразумение между отделните страни в света, между отделните континенти. По-добре е да търсим възможности за облагане на корпорациите. Тук има по-малка опасност от изнасяне на производствени дейности. Обсъждаме анекса с финансовия сектор – казваме, е, ни смятаме, че е по-добре да се облагат с данъци корпорациите вместо операциите. Мога да изразя съгласие с казаното от някои оратори за това, че трябва да се отдели бюджета от кризата. Имаме различни отговорности. Европейският бюджет не може да бъде а, жертва изкупител, изкупителна жертва на недостатъците на фискалните системи в Европа. Не бива да бъдем обвинявани за дългове и проблеми, които се съществуват в Европа. Ние имаме различни отговорности. Значи, за да се решат проблемите с дълга, трябва да се възстанови доверието на финансовите пазари. Ние трябва да дадем това, което беше обещано. Господин Хаглунд говори, представи такава, именно, такава, именно такова тълкуване на документа. Благодаря за конструктивните думи. Вие сте прав с грешките в съобщението за печата относно пулките. Когато прочетете документа, това не е съобщение за печата, това са полуки от днешния дещ от днешния ден. Установена е ясна връзка между годишната процедура и мястото на Европейския парламент, Европейския бюджет и комисията през следващите години между 2012 и 2013. Моята позиция е, че разбира се, редовете за бюджетните, за кредитите за плащания, имат по тази дискусия е много важно парламентът да участва в преговорите, да не бъде извън залата, да подготвя резолюции и след това да се намесва, след като правителствата вече приключват процеса на взимане на решение. Мисля, че участието на парламента е много важно. Водим а, сега помирителна процедура по бюджета 2011 година. А, не е редно да, да казвам, че съм неутрална. Не, е неутрална. не е редно да правя коментари, тъй като би трябвало да съм неутрална страна. Парламента трябва да участва в процеса на преговорите. Uh, if there are devices and you have so many experience uh, member. Тук има депутати с богат опит. Затова в воденето на преговорите, ако успеете да участвате в преговорите, така че да се реши процедурата. Uh, without practical follow-up, but I'm, I'm, is the end of my uh, delivery on, on this point. What would... Това е края на моето изказване по тази тема каква ще бъде политическата линия по отношение на обвързването на преговорите и бъдещата позиция на парламента в тази е, игра. Господин Шимански зададе въпрос и успори елемента за собствените ресурси. Той каза, че в ситуация на криза не е добре да се започва подобна дискусия. Откровено казано, идеята да се започне такъв разговор в средата на 2010 година беше породена от фискалните проблеми, тъй като много финансови министри казваха, че ще е добре да се намали прякото плащане към бюджета. Ако се намалят преките плащания, трябва да намерим нещо друго като заместител. И това беше основната мотивация да се започне този дебат. След това, естествено, някои столици в Европа реагираха критично, но това беше неофициално изказване. Всички искат да се намалят преките плащания, всички са затегнали коланите, всеки иска да има намаление с 3% от тези 10%, после се говори за 7% за различен период от време, но няма разминаване между елементите на добавената стойност. Типичната добавена стойност стойност идва от събирането на ресурси за една цел, например трансевропейските мрежи. Добавена стойност идва от общите реакции на общи проблеми, като измененията в климата. Полза извличаме от обща реакция на природни бедствия, наводнения или други моменти, в които трябва да подкрепим страната, да не се чувства самотна, изоставена в тежко положение. Е, полза идва и от Европейската служба за външни действия. Не знам дали има полза от това да се подкрепят най-бедните райони. Това е философия на Европейския съюз. Е, в документа на Гарига ползата идва от други места. Господин Порташ мога да се съглася с основния ви коментар. Казвате, че ако става въпрос за 10 годишен период, трябва да има гаранции за реално преразглеждане. Гаранцията стъпва на две неща. На първо място трябва да имаме резерв. Ние предлагаме 5% задължителен резерв 5% е много. Сега имаме 0,03% гъвкавост в рамките на финансовите рамки, така че 5% е много като задължителен резерв за повторното започване на нещата след 5 години. Без политическа воля за преразглеждане няма как да има преразглеждане дори и да има резерв. По отношение на социалното измерение, то деликатно се споменава в бюджетното преразглеждане. Социалният фонд трябва да бъде по-видим. Има ясни индикации, че социалният фонд трябва да е част от кохезионната политика, да не бъде отделен от нея. Трябва просто да бъде по-видим в рамките на тази кохезионна политика. Госпожа Андреасън както винаги, говори за качеството на изразходваните средства и ефективността при изразходването на средства. Има известно подобрение. Може би то ще се види и в следващия доклад на Сметната палата. Мога да ви кажа, че за тази година намаляваме бюджетните кредити за плащания с 1 милиард. 2008 имаше 5 милиарда намаление, така че има очевидно по-добро програмиране. Тази година ще се намалят средствата само с 1 милиард, а не тези 5 милиарда, които бяха за 2008 година. Естествено, не всичко е съвършено и приемам вашата критика. И накрая, Салвадор, както винаги, много любезен, не толкова значителни коментари, положително отношение на толкова много пъти толкова много пъти сме се срещали и сме разговаряли. Искам да ви благодаря като цяло за положителните ви коментари, тъй като в цялостност те бяха такива. Ако винаги когато има винаги когато има за какво да кажем хубави думи, го правим, но сме винаги готови да, да критикуваме. Раймер Бългер има кратък коментар. Благодаря за тези много, за тези пояснения от комисаря. Като имаме предвид това, че в края на юни ще бъде представено законодателно предложение, може ли комисията да ни каже кога ще бъде представено обявеното незаконодателно съобщение. Благодаря. Нямаше да позволя на комисаря да се измъкна от залата преди да му задам този въпрос най-късно юни 2011 година, но все още не сме решили дали ще бъде, дали ще бъде през юни или през май. Ще, ясно е, че ще стане след доклада на парламента. Ако доклада дойде рано, може да стане през май или април. Въпросът, каза председателката, е дали преди това ще има Съобщения с от незаконодателен характер. Началото на 2011 година, март. Що се отнася до общо съобщение за следващия финансов период, ние ще работим по този въпрос във връзка с законодателния пакет. Не знаем обаче, как точно ще изглеждат сроковете. Предстои да проучим този въпрос. Добре. Благодаря. Трима души са се записали за изказване. Комисарят моли да бъде извинен и да си тръгне. Добре, благодаря за присъствието ви днес. Приятен ден! На, пожелавам ви подоб... успех и на следващите срещи, както и на тази. Господин Берман, благодаря. Е, бих е, искал да задам няколко въпроса към комисаря и сега трябва да ги задавам към празен стол. Когато погледнете текста на комисията, има опасност от това да прилагаме най низки обзнаменател. Има понещичко за всеки, но няма много избор. Както каза господин Левандовски, текстът е доста скучен и е прав. Ако вземем стратегията 2020 като критерии, на чиято основа да правим оценка на бюджетните варианти, е ясно, че ни трябва задълбочена реформа. И едно, една от първите функции е обща сълскостопанска политика. Само 18% от направените разходи съответстват с стратегиите на 2020 за интелигентен и устойчив интегриращ растеж. Това трябва да се промени. Тези субсидии за доходи не са устойчиви и не съответстват на целите в стратегията 2020. В нашата комисия и в Европейската комисия трябва да има кураж да се преборим с интересите. Знаем, знам, че някои фермери получават половината си доходи от тези субсидии. Много от тях обаче не получават такива субсидии и трябваше да приложат новаторски методи, за да оцелеят на пазара. Става дума за тези, които отглеждат по две зеленчуци и други. Трябва ни нова стратегия за селското стопанство и това е цел, която трябва да постигне а, нашата комисия. Да, разбира се, трябват ни а, фермери. Трябва кой да а, произвежда храна. Но за нас това е сериозен, сериозно предизвикателство. Става въпроса за е, отговорно преструктуриране на сектора, става дума за е, реформа насочена към устойчиво развитие и става въпрос да се осигури бъдеще на фермерите, така че да не разчитат изцяло в толкова голяма степен на субсидиите. Няколко думи за новаторството. Там и в текста има казани красиви думи, но за да могат гражданите и предприемачите да извършват новаторство, ни трябват упростени правила, процедури, инструменти – трябва да изградим Европейски съюз, който да е насочен към и ориентиран към гражданите. Така че правилата да са упростирани а, и да дават възможност да се върви към едни и същи цели. Да не се налага а, да се чукат на множество врати. Това е много необходимо в интерес на бюджета. Благодаря. Благодаря, Тайс. Ние не сме съвсем без представители на комисията. Директор господин Лене е тук, ако има въпроси, той може да отговори и на тях. Той има право. Раймер Бютихофер. Благодаря, госпожо, само че аз не искам а, да се изкажа. Е, може да се изкажете, ако не от своя име, от името на зелените. Комисаря си тръгна и приключихме. Арлин Макарти. Разбирам, госпожо председател, че други хора от комисията могат да отговорят на този въпрос, но идеята не е това. Имахме само три допълнителни желания за изказване и можехте да включите тези въпроси когато другите се изказваха. Аз исках да се изкажа и от името на социалистите и демократите. Не искам да повтарям онова, което вече се каза, защото много неща вече бяха заявени. Смятам обаче, че комисията в този документ мисли за немислимото. Значи, виждате, че има някои немислими неща, обмисляте ги допълнително и ги отхвърляте. Става въпрос за една конкретна област на кохезионната политика. За нея искам да поговоря. Естествено, по отношение на околната среда сме страшно притиснати. В моя избирателен регион в Великобритания е, има сериозни проблеми. Трябва да намалим финансирането за сближаване, няма да се дават пари за дейности по сближаването, няма да се дават допълнителни средства. Къде отива допълнителната полза от Европа? Когато говорим за мислене на немислимото, защо комисията да не погледне едно предложение, което направихме преди още 10 години от Генерална дирекция регион, регионално развитие – може би е, заедно е, с е, колегите можем да обмислим възможността за финансиране в някакъв процент все пак, за да може да избегнем поне от онази неефективност и тези недостатъци, които съществуват в момента. Исках да поговоря и за шесте варианта, за които говори комисията. Комисията казва, че тези шест варианта са принос към онези интелигентни, гъвкави, интегрирани начини да се разглежда бюджета за бъдеще. По отношение на увеличаването на ставката на ДДС, това може да е един подход, само че това е пряк данък, може да има по-голяма прозрачност. Проблема обаче е, че много трудно ще има подкрепа. Данък ДДС е регресивен и е, в никакъв случай няма да е популярна тази мярка, ако става въпрос за бюджет, който ще се основава само на регресивен данък. Освен това, както каза и испанската колега, аз съм изключително разочарована, че както цяло комисията отхвърляла идеята за данък върху финансовите транзакции. В съобщението се казва, че финансовия сектор не е подложен достатъчно голямо облагане. От друга страна се говори за ДДС. Казва се, че може да имаме е, данък върху финансовите транзакции на глобално ниво. Защо да не погледнем и на европейско ниво? В е, Великобритания имаме данък е, върху определен вид транзакции, така наречения stamp duty. Е, мисля си, че комисията трябва да прави по-голяма доза иновативност и да не отхвърля нещата с лека ръка. Освен това, трябва да отговори комисията на това, което прие парламента. През март е, приехме резолюция относно данъка върху финансовите транзакции. Не искам комисията да отхвърля нещата, просто защото а, е, те не и харесват. Може да се помисли малко повече. По отношение на еврооблигациите, те са добра идея, но трябва да видим как ще оперират тези еврооблигации. Те са добър инструмент, особено след като държавите членки намаляват средствата за инвестиции и за инфраструктура. Това може да е една добра опция. Трябва да се разгледа тя, но отново трябва да видим, както каза комисаря, какви конкретни идеи ще има. И най-основният въпрос, който иска да повдигна пред комисаря, може би другия представител може да отговори. Има държави членки, които подкрепят тези нови действия. Те подкрепиха външната служба, службата за външна дейност, подкрепиха мерките спрямо финансовите услуги в Европа. Какво ще направим по отношение на новия бюджет? Какво ще кажат държавите членки за него? има нови дейности, за които държавите членки е, могат да кажат е, лицемерно да, ние сме за, от друга страна обаче те могат да поискат да има пълно покритие от европейския бюджет за тези дейности. Може ли комисията да извлече поне някаква доза честност от съвета и да поиска е, държавите членки все пак да поемат някаква готовност за амбиция. Мисля, че може да кажем, че комисията ни е изпратила едно писмо, което ще въведе изменения, корекции по отношение на трите финансови инжекции, които се предвиждат. Комисията прави нещо. Арлин повдигна нещо много важно. Става въпрос за прилагането на политиките в държавите членки, политиките, които се създават на европейско ниво. Раймер Бърге започна дебат и каза, че би трябвало обстойно да обмислим нещата. Трябва да видим каква е позицията в различните генерални дирекции, защото комисията има цялостен подход. Трябва да видим когато говорим за Европа като цяло, кой взима решенията и как се взимат съвместни решения. Не може само ние да взимаме решенията. Лисабонската стратегия не се провали поради липса на идеи тук централно, а защото прилагането на ниво държави членки беше на ужасно ниво. И имаше въобще контрапродуктивна дейност. Ако искаме да избегнем подобни проблеми с стратегията за 2020 година, трябва да действаме. Стратегията на Европейския съюз трябва да отговаря на националните политики. Трябва да придадем плътност в национален мащаб на тези стратегии. Това говорим с министрите всеки път и всеки път, когато те се приберат в къщи, те си прилагат каквото сметнат за добре по отношение на националните и регионалните политики. Това е сериозна трудност и не знам как ще успеем да я заобиколим. Може би трябва да поразчупим малко стереотипите за бъдеще. Това не трябва да се забравя а именно, че работим с държавите членки. Не може да ги оставим извън уравнението. Няма други желащи, така че господин Лене. Yes, uh, thank you. Um... Благодаря. Само да уверя колегите, че много uh, внимателно предаваме всички ваши мнения и въпроси на господин комисара на целия колеж, така че няма да пропуснем на целия колегия. И сега, ако мога да предложа няколко пояснения, които може би ще ви бъдат полезни. Първо, забелязах, че по отношение на нови, новите собствени средства и е, вариантите, има някои изрази, които може би ви остават, е, остават недоразумение. Значи, говори се за данъчно облагане на финансовия сектор. Това е раздел, в който се обобщават различните идеи като една от тях е данъка върху финансовите е, транзакции, а другото е облагане на е, финансовите транзакции. Така че не бива да смятате, че данъка върху финансовите сделки отпада. Просто той се разглежда в общията глава за данъчно облагане на финансовия сектор и в бъдещите месеци ще обмисляме и тази идея за данък върху финансовите транзакции като една от възможните идеи, разбира се, след като направим по-дълбок анализ на евентуалните последици. Така че, ако има недоразумение, намесва се от залата. Процедурен въпрос. Знам какво казва комисията. Не става дума за данък върху финансовите транзакции, а се говори за общ данък върху финансовите транзакции, ние от години чакаме и той в момента не се съдържа в предложението на комисията. Нека да подчертая представителя на комисията, че в момента в бюджетния преглед не се правят никакви предложения за момента. В момента излагаме само варианти, които ще продължим да анализираме. И данъка върху финансовите транзакции е един от вариантите, е, върху който ще се провежда анализ. Също забеля... така, отбелязах си с интерес вашето предложение да се търси Извинете ме, само реагирам на вашето предложение за да се търси в кохезионната политика 100% финансиране от европейско ниво. Интересно, е, защото коментираме въпросите на ефективността и контрол и до сега непрекъснато разсъждаваме по инве... инструмента за съвместно финансиране, което трябва да осигури съчетаване на опита и финансови интереси на комисията и на страните членки – така че до сега съвместното финансиране се счита за положителен елемент от добрия финанс, доброто финансово управление. Така че, ако има други идеи, те трябва да бъдат обмислени. Ако да мога да коментирам също въпроса за сроковете и периодите. И в предходни дискусии за управлението на бюджета показват, че е изключително важно финансовите инструменти да се приемат достатъчно рано. Затова е изключително важен график. В момента следваме същия ритъм, който следвахме преди 7 години. И в началото на този финансов период видяхме, че изпълнението не е лесно по причина на това, че не приехме достатъчно рано законодателните решения. Така че призовавам всички е, законодатели да бъдат много стрикни в спазването на графика, на приемането на рамковия текст и другите над 50 законови инструмента, които трябва да бъдат прияти. Така че графика за приемане на законодателните текстове е от ключово значение за по-нататъчното изпълнение. Това е едно от нещата, които исках да коментирам и накрая, ако мога да направя коментар, че трябва да е, оглеждаме не само финансовата рамка, а и финансовия регламент – по който в момента тече дискусия, защото той определя голяма част от правилата за изпълнение на следващия бюджетен пакет. Ако бъде прият този процес, който в момента се дискутира, това ще има голямо отношение към а, изпълнението. Разбира се, дискусиите още са в първоначален стадий, но този текст ще бъде от голямо значение за изпълнение на следващата финансова рамка. Имайте предвид и това. Благодаря. Мисля, че трябва да отбележим, освен това, че що се отнася до данъка и комуникациите, е, друг е, комисар се занимава с тези въпроси, не този, който ни посети сега. А за собствените средства Имайте предвид, че ние не само обсъждаме този въпрос, но подготвяме и документи за съвета за финансовите министри и съвета се реши, че данъка върху финансовите транзакции не е подходящия инструмент. Господин Бълг. По отношение на собствените средства, мисля, че комисията и парламента и съвета и трите институции трябва да сложат този въпрос на своя дневен ред. Защото ако решим, че това ще е начина за решаване, сигурно ще има опозиция от страните членки и ще се започнат големи разногласия. И второ, господин Ленар коментира, естествено, резултата е най-важен и е по-важен от графика, но когато се търси резултат, ние трябва да си дадем сметка, че в момента се движим 6 месеца по-бързо от миналия път парламента се ангажира паралелно в процеса и е много важно това да става, а не да се търси нашето мнение след това. Комисията играе по-честно с нас сега. Знам точно какво казвам, защото бях участник в този процес и преди. Мисля, че и комисията е и по-смела но те трябва да работят повече за реалните приоритети. Правилно казахте, че не става дума толкова въпрос за финансиране, а за това как ще протичат и преговорите. Смятате ли, че всички тези 80 програми и трябва да бъдат подложени на пълен преглед и преоценка, не трябва да забравяме, че трябва да има и приемственост. Нещата трябва да се вливат от едно в друго по-добре. Защото ако пренапишем сега всичко и трябва да изхвърлим всичко, включително нещата, които функционираха добре по-добре е да огледаме кои елементи функционираха добре и да изменяме само това къде, там, където трябва. Да, смятам, че това ще е много смислено. Салвадор. Благодаря. Една препоръка към комисията – което и е, предложение към докладчика. Съгласни сме, че предстоящата финансова перспектива би трябвало да следва структурата на стратегията 2020. Съгласни сме за това, но в съобщението на комисията липсва нещо. Всъщност то ли отсъства от целият дебат в Европа? А, а именно не се казва до каква степен работят държавите членки по стратегията 2020 и до каква степен се изисква от тях да постигат резултати, ако това не е задължително, ако няма съответния контрол от страна на комисията, ще бъде много трудно целите заложени в стратегията да бъдат постигнати от държавите членки. Така че като част от економическото управление и в контекста на така наречен европейски семестър и националните бюджетни планове, съобщението за новите финансови перспективи би трябвало да кажат по ясно, че плановете, че националните планове са задължителни. Ние трябва да знаем какви планове смята, какви методи смята да приложи комисията, за да се провери дали държавите членки работят по целите. В противен случай е много трудно да се постигне качествен напредък. Наистина, прав сте и се надявам, че Европейската комисия ще отчете това в Европейския семестър. Ако не успеем да направим така, че стратегията 2020 да бъде възприета като приоритет от държавите членки, всички средства, които наливаме там, ще бъдат разхитени защото е, малкото средства, които ние влагаме, не са достатъчни да се постигне напредък. Това трябва да бъде направено в рамките на един цялостен подход. Ами, никой не се е записал вече за изказване. Erledigt. Приключихме трета и четвърта точка от дневния ред. Много добре се справихме с времето. И така. Der, genau, der, Urspr ja, genau, der ursprüngliche Punkt 3, ähm, da müssen wir ähm, ja nochmal. Äh... Сега първоначалната точка 3 от дневния ред. стратегията Европейски съюз 2020. Какъв ще бъде нашия подход? Обсъдихме докладчикът има леко скептичен израз. Салватор, нямаш ли желание да дадеш, да направиш един обзор Знам, че това ще стане работен документ едва след изслушването. Но когато се готвих за днешния ден, ми беше казано, че ти искаш да, поговор... да обсъдиш документа за размисъл. Но си мислех, че искаш да ни направиш едно резюме за стратегията 2020. Но след като казваш, че това не е така и че не е нужно, ами няма защо да го правим. Ако искаш обаче да се изкажеш, заповядай. Госпожо председател, факт е, че при покриването на бюджетната помирителна процедура и заседанието на комисията Шуре понякога пречат на работата ни. Понякога започва една процедура а, с участието на членове на тази комисия. Вярно е също така, че комисията провежда преглед на бюджета ще има възможност за участие в участие, участие в процеса на преструктурирането във връзка с стратегията 2020. След казаното от комисаря, ние можем да започнем един обмен. В моя работен документ – аз ще работя заедно с служителите на секретарията, за да оформим заключението от днешния дебат, като отчитаме казаното от Европейската комисия, така че аз няма какво повече да кажа по този въпрос. Днес ние постигнахме повече напредък по този работен документ след, комисар... след дебата с комисаря. Нашият разговор с него беше по стратегията 2020 и връзката и с новата финансова рамка. И, ос... и освен това, мисля, че постигнахме достатъчен напредък. Добре, някой иска да се изкаже по този въпрос? Няма. Тогава преминаваме веднага към точка 6 от дневния ред. Има ли изказвания по точка разни? Няма. Ще ви напомня, че следващото заседание ще бъде на 22 ноември в Страсбург от 7 до 9.30 вечерта. Благодаря ви много. Ще се видим съвсем скоро.